Uh, Добър ден, колеги. Добро утро, господин Бронс. Мисля, че ние двамата с вас бяхме единствените, които дойдоха в 9 часа сутринта. Искам да помоля всички да заемат местата си или поне да запазят тишина, за да започнем. Първата точка от дневния ред е точка 23 нови психоактивни вещества. Имаме и точка 24 минимални разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици във връзка с определението за наркотици. Докладчиците са господин Проташевич от НП и госпожа Хименес Бесерил, също от НП. Разбирам, че господин Проташевич отсъства и господин Лисек ще го замести. Имахме първо представяне на предложенията на комисията през ноември. Сега имаме проекта на доклад. Ще дам думата на господин Лисек, който ще представи текста на господин Проташевич. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. От името на господин Проташевич искам да се извиня за това, че той не може да присъства. За съжаление или за щастие имаме партийно заседание, на което ще се решават кандидатите за Европейски парламент. Ето защо заседанието е важно и господин Проташевич е във Варшава. На второ място искам да кажа, че за мен е огромно удоволствие за първи път в живота си да се изкажа в комисията Либе. Ще представя бележките на господин Проташевич. Колегата приветства предложението на комисията за този регламент който ще даде възможност да се изтеглят от единния пазар най-опасните психоактивни вещества. Всички знаем, че този феномен присъства в няколко страни от Европейския съюз. Това е ново явление, но потреблението на такива вещества, динамиката на потреблението нарастват и Част от тези вещества създават сериозни проблеми за здравето и безопасността. Докладчика вярва, че този регламент ще минимализира и да се надяваме ще премахне изцяло смъртните случаи в държавите членки. В тази връзка докладчика смята, че трябва да има по-бърза обмяна на мнение и е, по-бърз процес на класификация на риска по отношение на тези вещества. В рамките на настоящия механизъм процедурата за оттегляне на най-опасните вещества е доста дълга и ето защо трябва да има общностен метод, който да е ефикасен и да дава възможност да се защити живота на гражданите. Повече от 300 такива вещества има в Европейския съюз. Нотификациите от страна на държавите членки, новите нотификации се извършват веднъж седмично. Класификацията на субстанциите се извършва по признак опасни вещества, средно опасни, не толкова опасни и силно опасни. Господин Проташевич обръща специално внимание на членове 10 и 11, свързани с веществата с нисък и умерен риск. Според регламента няма специални мерки за веществата с малък риск, но докладчика смята, че би трябвало да има възможност за ограничение за такива вещества, ако те пораждат конкретен риск на конкретната територия. Член 12 определя, че веществата с умерен риск трябва да бъдат изтеглени от пазара, за да не бъдат налични за потребителите. Тяхната употреба ще се използва и ще е позволена само чрез предварително разрешение в качеството им на лекарства. В този доклад господин Проташевич пояснява, че онези държави членки, които искат да предприемат по-строги мерки ще могат да го направят. Докладчик приветства временните ограничения за пускане на пазара в рамките на 12 месеца. Това е нов инструмент. Той ще позволи на комисията бързо да изтегля особено опасни вещества от пазара, ако има сериозни проблеми от здравен характер или има смъртни случаи в повече от една държава членка ще се въвеждат временни и постоянни мерки. В тази връзка господин Проташевич смята, че подобни вещества не трябва да се пускат отново на пазара и ето защо в своя доклад той предлага да се даде възможност за увеличаване на временната забрана с още 12 месеца в случай, че при осъществяване на оценката, процедурата отнема по-дълго време от предвиденото. Господин Проташевич подчертава, че е на лице необходимостта от бърз обмен на информация между държавите членки и ЕМ ЕЦМНН, Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. Иска трябва да засяга не само веществата, но и всички смеси и други съставки и вещества, в които те участват. Колегата смята, че би следвало да има по-добро и ефикасно събиране на данни от всички заинтересовани страни и от всички лица, чиято дейност е свързана по някакъв начин с психоактивните вещества. Докладчик подчертава, че в време на крайни економии трябва да се заделят допълнителни ресурси за доброто функциониране и изпълнение на разпоредбите на регламента и това трябва да се регламентира не само на европейско ниво, но и на национално ниво. Колегата докладчик, естествено, е готов да работи с докладчиците в сянка и с всички останали депутати, като целта му е да има бързо приемане на позицията на парламента по това досие. Благодаря. Благодаря ви за тази първа реч в комисията Либе. Госпожа Хименес, имате думата. Благодаря ви. Първо бих искал да благодаря на комисията за предложението, отнасящо се до обхвата на регламента, отнасящ се до психоактивните вещества. Благодаря също така и на докладчика господин Протесевич. Много плодотворно работихме с него контролираните вещества, включително и психоактивните вещества, въздействат неблагоприятно върху здравето и безопасността на хората. Те засягат функционират на мозъка, създават различни неблагоприятни симптоми и промени в поведението. За това те са изключително вредни и като обществено явление. Ние работим съвместно с Центъра за наркотични вещества на Европейския съюз и ние следва да да сме наясно, че и гражданите са изключително много загрижени от тази тема, от новите психоактивни вещества. Разбира се, необходимо е да имаме един цялостен подход към борбата с продажбата на тези вещества, защото в момента има и пазар в интернет и чрез интернет се доставят тези вещества на потребителите. Виждаме, че и потребителите и продавачите са реагирали на новото законодателство и създали нови канали за продажба на тези вещества на крайните потребители – Разбира се, независимо от всички тези промени, въздействието върху крайния потребител е същото. Самото естество на тези вещества е, е такова, че тези вещества твърде лесно могат да се промъкнат през вратичките в законодателство, което се отнася до традиционни вещества. Но ние трябва да се борим срещу тези вещества, защото те са сами по себе си са вредни. Държавите членки следва да улесняват обмена на данните. Трябва да предоставят данни на комисията за производството на различни съставки за тези нови психоактивни вещества. Те трябва също така трябва да предоставят информация за цените на тези вещества за крайния потребител и за заловените количества. Новото предложение на комисията да включва различни видове е, риска и Европейския център за борба с наркотиците смята, че ако дадено вещество представлява опасност, то може да бъде оттеглено за 12 месеца от пазара, след което вече могат да бъдат наложени предвидени от закона санкции върху производителите на такива вещества. Обаче установяваме, че държавите членки могат много лесно да започнат да прилагат тези санкции, дори преди да изтече срок от 12 месеца. Затова в изменение трето предлагаме Център разпоредба държавите членки следва да прилагат разпоредбите от рамкова директива максимално бързо, поне в рамките на 12 месеца. Защото в противен случай производителите на тези вещества ще могат да ги произвеждат безпроблемно в продължение на една година. Също така, що се отнася до дефи... що се отнася от дефиницията на психоактивните вещества, понякога симптомите се появяват, кога тези вещества се потребяват в съчетание с едно или повече регистрирани вещества. Директивата не определя като престъпление притежаването на нови психоактивни вещества за лична употреба. Това беше от мен. Благодаря ви. Първо нека да изслушаме комисията и председателството на съвета, след това ще проведем дебат. За сега имам една молба за изказване. Да. И виждам, че и други колеги искат да се изкажат. Първо комисията, госпожа Спинант. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. От името на комисията, нека в началото да поздравя двамата докладчици господин Проташевич и госпожа Хименес за конструктивния начин, по който работиха и за добрите доклади. И двата доклада отразяват точно и в пълна степен проблема с новите психоактивни вещества и очертават предизвикателствата, пред които сме изправени. Става въпрос за пазари, които са изключително сложни. Новите вещества се появяват с всяка изминала седмица и те създават голям риск. И двата доклада се опитват да намерят най-големите ползи от предложението на комисията. И аз мисля, че благодарение на предложението за законодателство ще имаме много по-бърза реакция, ще имаме много по-ефикасни временни мерки, ще има и много по-бърза процедура на национално ниво относно мерките свързани с тези психоактивни вещества. Ето защо докладчиците, отново подчертавам, се опитват да подчертаят ползите от новото законодателство. Доклада, докладите подкрепят и идеята на комисията за един по-нюансиран подход по силата на който действията спрямо новите вещества ще се основават на нивото на риска. Това е изключително важно, защото смятаме, че само най-опасните вещества трябва да са обект на разглеждане от страна на наказателното право, а за останалите трябва да има административно-наказателни мерки. Предложението се опитва да защити и законното използване на тези е, средства, защото много от веществата се използват за производство на химически вещества, е, на лекарства. Не е задължително да има злоупотреба винаги. Не знаем и за в бъдеще какви вещества ще се появяват е, и в зависимост от новопоявяващите се вещества може да има и нови употреби в различни сектори. Измененията, които предлагат докладчиците, като цяло допринасят за доклада. Ние в заключение трябва да кажа, приветстваме двата доклада. Готови сме да поговорим по някои проблемни аспекти, като гъвкавостта на държавите, членки и възможността да се отива към по-стрикни мерки. Приветстваме и факта, че вие сте избрали да действате максимално бързо. Готови сме да ви съдействаме и да изпълним нашата част от задълженията, за да приключите много бързо приемането на доклада. Следващия оратор. Е. Благодаря ви. Добър ден на всичко от името на гръцкото председателство. Ще продължа на английски. За гръцкото председателство това досие е изключително важно и по-голямата част от времето по време на работните срещи ние обръщахме особено внимание на аспектите на това досие. Лично аз проучих всяка една разпоредба проектопредложението, предложението, за да може да има максимално ефикасна система за борба и за правилен подход към тези вещества, за да опазим здравето на нашите граждани. Обсъждането на проект регламента започнаха през октомври 2013 и проекто Предложението беше обсъдено три заседания по време на литовското председателство. В рамките на гръцкото председателството проект текста на предложението вече беше обсъден на 19 януари тази година. Хоризонталната група на наркотиците и обсъжданията ще продължат много интензивно, тъй като предвиждаме три заседания по тази тема през февруари. До този момент експертите от Хоризонталната група по наркотиците обърнах особено внимание на следните въпроси правното основание – избор между вътрешния пазар или опазване на общественото здраве. Предлаганата система за оценка на риска, нивото на защитните мерки, които се предвиждат, много делегации посочиха, че е сложно да се събира информация за новите психоактивни вещества. Също така важен аспект е да бъдат въведени по-стрикни национални мерки в сравнение с тези предлагани от Европейския съюз. Осъзнаваме факта, че Европейския парламент много е напреднал в работата. Ние сме благодарни за това и разчитаме на вашето сътрудничество, за да могат да бъдат внесени своевременно необходимите законодателни поправки. Смятам, че от наш общ интерес е тези законодателни актове да бъдат прияти максимално бързо в интерес на европейските граждани. Благодаря ви за вашето кратко и съдържателно изказване. Заповядайте. Госпожа Хед, благодаря. Искам в началото да благодаря на двамата докладчици за предложенията. В началото трябва да кажа, че подкрепям общата идея на докладите настоящия правен акт, да се надяваме, ще се превърне в ценен инструмент, за да се справим с разпространението на тези психоактивни вещества в Европейския съюз. И мисля, че предложението носи някои сериозни ползи. Имам обаче някои въпроси. Е, ще ги насоча и към докладчиците, и към комисията. Най-големия въпрос по отношение на регламента е връзката между националните мерки и мерките на европейско ниво. Какво може да направят властите в национален план, ако някакво решение вече е взето на европейско ниво? И каква ще е промяната и каква е разликата по отношение на изменения 15 и 16. Искам да разбера какво смята комисията и как тези предложения за изменения номер 15 и 16 променят цялостната рамка по отношение на трите нива на риска – ниско, умерено и високо. Искам да благодаря и на госпожа Хименес. Основният въпрос по отношение на директивата е свързан с актовете, които ще доведат до криминализация на тези психоактивни вещества и криминализация на тяхното използване. Искам да кажа няколко думи за видовете актове. Мисля, че делегираните актове са по-добър избор тук. Може ли докладчика да каже малко повече. Благодаря ви. Първо искам да поздравя комисията за това предложение, което според мен е много разумно и необходимо. Защото пазарата за тези на тези нови психоактивни вещества нараства и е необходимо да се реагира на това. Също така бих искала да благодаря на докладчиците за тяхната работа и за сътрудничеството, което сме имали до сега. Мисля, че това предложение е разумно тъй като то наистина цели да защити пазара, т.е. ограниченията се прилагат само когато е абсолютно необходимо. И за това си задам въпроса, дали наистина най-доброто решение е да се удължа времето за ограничение или може би е по-добре, по-бързо да се проведе анализ и оценка, за да могат допустимите вещества да бъдат продавани на вътрешния пазар. Разбира се, има някои неща, които може би следва да бъдат преформулирани, тъй като ние парламента нееднократно сме заявявали, че ние не искаме да се криминализира използването на психоактивни вещества. Така обратно, не искаме потребители да имат възможност да получат лечение, когато е необходимо и за това може би си заслужава да бъдат внесени изменения в тази посока. Също така смятам, че е уместен подхода според който държавите членки да имат възможност за гъвкавост. Защото наистина в нашите държави членки през последните няколко години са създали твърде различни традиции относно това какви вещества се използват. Въпреки първоначалното намерение беше тези вещества е било тези вещества да се използват за други цели. Затова смятам, че трябва да продължим с практиката държавите членки да имат свобода да регламентират това, което в момента се предлага в проекто регламента. Мисля си, че можем да постигнем едно добро законодателство в а, този аспект, което да бъде и разумно, и мисля, че можем да финализираме цялостното законодателство до края на този мандат. Мисля, че нещата не зависят толкова от парламента, а от това как ще протече преговорния процес. Благодаря ви, последният оратор. Господин Шлютер. Thanks. Uh, Благодаря. Не съм съвсем сигурен относно връзката между тези предложения и функционирането на регламента РИЧ. Принципно, ако е подадена молба за някакво лекарство, което не попада в рамките на РИЧ, е, има изключение пък същата ли ще е процедурата? За химическите вещества, за които не знаем как ще въздействат, се прави оценка, прави се оценка на химическата безопасност и има много работа за органите. Чудя се дали нещо не съм доразбрал тук. Има ли изключение тук в рамките на РИЧ или не? Ако тук се отваря вратичка, за да се пускат някои вещества на пазара, то регламента е твърде хлабав. Не трябва ли компаниите първо да правят оценка на своите вещества? Или пак нещо не съм разбрал. Ако съм направил а, грешка, кажете ми, но мисля, че компаниите трябва да правят а, своите оценки, затова им се плаща. Що се отнася до това кой решава дали има наказателно деяние или не? Чуде се дали това трябва да е комисията. По отношение на смесите, първата директива, кой беше номера тук? Предложението на комисията 619. Е е, смесите е, тук са окей, okay, но след това се добавя един параграф и се казва, ако тези вещества са част от сместа. Тук нямаме ли припокриване? Може ли комисията да отговори? Освен това, групите химични вещества. Младите хора откриват някакъв вълнуващ продукт. след това ние го забраняваме, след това се сменя една молекула и Функцията е почти същата и веществото пак става законно. Чуди се как можем да създадем разпоредба, която да засяга по-скоро групи активни химични вещества. Вещества, които имат общо взето една и съща функция. Ако вземем кодеина, например, и кокаина, тези две вещества много си приличат. Естествено, въздействието им е различно, но ако сменим една молекула, просто правим тази малка промяна между двете вещества. Не можем ли в крайна сметка да направим законодателство, което да засяга групи вещества, за да не заобикаляме закон? Иначе като цяло подкрепям измененията на двамата докладчици. Благодаря господин Шлитер. Виждам, че господин Лишек си тръгна. Обръщам се към госпожа Хименес. Вие ли да приключите дебата или първо комисията да отговори на конкретните въпроси? Да, може би да отговори на въпросите и после да изслушаме комисията, защото другият докладчик не е тук. Този, който е работил по тази част, но това, което ме попитахте за разпоредбите на законодателство, това не са моите изменения. Това са изменения внесени от другия докладчик. Това, което мога да кажа е, че ние помолихме правната служба за становище по този въпрос. Ще получим становището преди 28 януари. Така така че и другия доклад, че до тогава ще може да направи по-ясни внесените от него изменения. И също така тогава ще можем да ви дадем по-ясен отговор въз основа на становището на правната служба. Така че тогава ще мога да ви дам по-конкретни отговори на зададени от вас въпрос. Що се отнася до казаното от госпожа Вебер – измененията 3, 5 и 6 споменават държавите членки, защото държавите членки много често могат да взимат собствени решения, но не винаги. Понякога следва решенията да се взимат на нивото на Европейския съюз. И ние също така сме включили изменение според което ние не искаме да се криминализира притежаването на психоактивни вещества за лично потреба. Разбира се, ние ще продължим да работим по текста. Що се отнася по казаното по повод на регламента РИЧ, лично аз бих предпочела комисията да даде обяснение по този въпрос. Комисия, дали бихте могли да разясните как това се вписва контекста на регламента РИЧ и директивата за химическите вещества. Благодаря. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря и много за добрите, целенасочени въпроси, поставени от депутатите. Ще се опитам да отговоря подред. Започвам с първия въпрос, който беше за гъвкавостта от страна на държавите членки и като цяло връзката на ниво Европейски съюз и на ниво държава членка по отношение на мерките. Това беше много важно и искам да започна като наблегна на това, че в нашето предложение, както и днес при сегашния инструмент решение на съвета за новите психоактивни вещества, държавите членки ще продължат да имат отговорността да се да адресират голяма част от психоактивните вещества, които се предоставят на пазара. Към момента около 300 вещества са обект на нотификация от 1997 година и само за 10 от тях са взети мерки на ниво Европейски съюз. Причината за това е, че останалите не са щетени като представляващи проблем на ниво Европейски съюз и като явен риск на ниво Европейски съюз. Ние смятаме, че държавите членки са и продължават да бъдат най-добре екипирани и да се отнесат към проблема на национални и местни нива. По нашите предложения, действия на ниво Европейски съюз се взима тогава, когато едно вещество е идентифицирано в няколко държави членки и е определено, че то представлява определено ниво на риск във всички тези държави членки голяма част от решенията ще продължат да се вземат на национално ниво, а тези вещества, за които взимаме мерки на национално ниво и има мерки за ограничение отново на национално ниво, тогава държавите членки могат да продължат да налагат по-сериозни рестриктивни мерки върху това вещество, защото на национално ниво те са идентифицирали по-висока степен на риск, тъй като да речем веществото се използва по определени начини от определени групи от населението, което повишава риска. Изменения 15 до 17, за които говори госпожа Хед, са много полезни. Те по-нататък разясняват въпроса, че когато става въпрос за вещества с нисък и среден риск, то тогава държавите членки ще имат възможността да вземат мерки или да излезнат извън мерките, предложени на европейско ниво, като обаче трябва да нотифицират тези мерки с помощта на системата за уведомления. Това е с цел да се осигури яснота прозрачност и да се защити вътрешния пазар. Ще разгледаме по-внимателно тези изменения, за да можем да ви дадем своята окончателна позиция по отношение на въпроса за регламента РИЧ. Въпросът е много добър. Кратки отговор е, РИЧ не покрива тези вещества. Или само в някои изключителни случаи го прави, в случаите в които тези вещества се използват в химическата индустрия като ГБЛ или се използва с а, или се използва за забавление от определени групи от населението. Вещества, които идват в по-малко количество от няколко тона, не трябва да бъдат регистрирани по силата на регламента РИЧ и много от тези вещества попадат в тази категория. В допълнение към това оценката на риска по РИЧ не взима предвид рисковете, които се пораждат за потребителя от поглъщането, използването на това вещество, както ние правим с оценката на риска в настоящия инструмент и с помощта на предложението, което сега ви представяме. Поради тази причина има една празнина в РИЧ, той не покрива тези вещества. Ние предлагаме обаче да се засилят връзките между РИЧ и настоящия законодателен проект – като се използва Европейската агенция за химическите вещества като обмен на информация за използването на тези вещества и рисковете, които се пораждат от тях. Сега въпроса. Дали економическите оператори трябва да бъдат а, карани да доказват риска или а, липсата на риск преди да е пуснат определено вещество на пазара. Нека уточня. В нашето предложение не става въпрос за пускане на пазара на нови психоактивни вещества. Ние не сме създали система за тяхното пускане на пазара. Създали сме само една система, според която тези вещества, които вече се предлагат на пазара, понеже са били предложени с а, други по, с, с, с цел друг вид използване или защото някой ги е произвел и ги продава в магазин. Та ние сме създали една система за оценка на риска на тези вещества, които се намират в пазара и система за изтеглянето им от пазара поради тази причина. Нямаме никакви изисквания за економически оператор, който иска да пусне на пазара подобен продукт. И един кратък въпрос от госпожа Вебер беше, да, Наистина държавите членки трябва да запазят своите системи, с които се справят с психоактивните вещества. Различните държави членки имат различни системи, имат различни проблеми, свързани с използването на тези вещества. Предложението, което ние правим, допълва националните системи и няма за цел да ги замени. Благодаря. Мисля, че господин Шутер иска отново да се включи, но не искам да навлизаме в подробна дискусия по техническите подробности по РИЧ, така че може би може да пропуснете да се изкажете. Не. Добре. Имате 30 секунди. Наистина само един кратък въпрос, защото иначе ви предлагам двустранно да говорите с комисията. Не, няма да навлезна в а, технически подробности по РИЧ, въпреки че ми е любима тема. Но, ако едно вещество е предназначено за поглъщане, как ще се избегнат разпоредбите на законодателството в областта на хранително-вкусовата промишленост? Добър въпрос, казват от комисията. Не само чрез поглъщане могат да се използват тези вещества. Има много начини за ползването. Поглъщ... За използването им, поглъщането е само един от тях. Ако а, подходим към тези вещества с друг вид законодателство, а не законодателство, което конкретно се отнася за психоактивните вещества, няма да можем да подходим към тях систематично, да ги оценим систематично и систематично да ги изтегнем от пазара. Благодаря, казва председателката. С това приключваме тази точка. Докладчика за следващата точка дойде. Това е госпожа Гомес. Става въпрос за рамковото споразумение, което е следващата точка в дневния ред. Извинявайте. 28 януари, 12 часа е крайния срок за внасене на изменения. Това е по доклада, който току-що разгледахме. Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Индонезия относно въпросите свързани с обратното приемане. Докладчик е госпожа Ана Гомес. Направихме обмен на виждания на 16 декември по този доклад. Чухме представянето на Европейската комисия и на съвета, които ни обясниха разделянето на споразумението в две отделни процедури. Първо ще изслушаме госпожа Гомес. Заповядайте. Мисля, че е важно за парламентаристите да знаят, че тази седмица АФЕТ прие доклада, който също имах честа да напиша, във връзка с партньорството и сътрудничество между Европейски съюз и Индонезия. Индонезия е много важна страна, разположена в централно-источната част на Азия. Има 240 милиона жители, една от най-големите страни в света. Голяма част от населението, над 50% са под 24 годишна възраст. В момента страната има демократичен режим. Това е много интересна демокрация, защото 90% от населението изповядва ислям. Намира се в един архипелаг от няколко хиляди острова, които се намират между Индийския и Тихия океан. Това е транзитна страна, повечето хора използват за да стигнат до Австралия, за тези, които идват от Южна Азия, но не е само това първоначалната им страната, от която първоначално идват. Поради тази причина това споразумение за партньорство и сътрудничество, което беше подписано през 2008 и сега вече е ратифицирано от всички държави членки, за които парламента даде своето съгласие съгласно приятие в АФЕТ доклад. Това ще се гласува, доколкото знам, в пленарна зала през месец март. Та. По отношение на клаузата за обратното приемане в член 43, трябва да се отбележи, че това е първата азиатска страна, която подписва споразумение за обратно приемане с Европейски съюз, именно с цел да се предотврати и да се регулира незаконната иммиграция. Разбира се, това всичко спазва международните, международните споразумения. Имаме взаимно споразумение с Европейския съюз и Индонезия за обратно приемане на граждани. При съставянето на този доклад за комисията Либе ми се стори важно да помолим комисията редовно да информира Европейския парламент – за всички етапи на споразумението с, за, с клазата за обратно приемане. Също така трябва да имаме възможност да имаме разпоредба за спиране или замразяване тогава, когато имаме нарушаване на основните човешки права. Надявам се, че за в бъдеще ще имаме пълно споразумение пълноправно споразумение по този въпрос за обратното вър... приемане, защото към момента това, което имаме е една единствена разпоредба. В този случай са включени определени граждани на определени страни, както и, страни от, както и граждани от трети страни. И това е важно, защото Индонезия е стъпка в мрежата за незаконна емиграция. Тя е транзитна страна. Аз разбира се, Препоръчвам парламента да даде своето съгласие за тази клауза, но вярвам, че тази клауза трябва да се превърне в едно споразумение, за което да се постигне споразумение между Европейския съюз и Индонезия. Добре, благодаря много. Първо ще помоля комисията и председателството, ако искате да коментирате, и след това ще отворя дебата по темата, въпреки че нямаме много боен кворум от страна на комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. С разрешение на председателя, първо бих искал да дам думата на моя колега от външната служба, тъй като външната служба имаше водеща роля в преговорите. Тя може да ви предостави обща рамка, в която се проведоха преговорите и след това вече аз мога да говоря по конкретни въпроси, свързани с обратното приемане. Стига и двамата да сте достатъчно кратки, ще приема този вариант, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка. Ние приветстваме одобрението от страна на АФЕД преди два дни и очакваме да получим одобрение от страна на Либе и също така надявам се и да гласуваме това в пленарна зала преди разпускането на парламента. Всички държави членки са ратифицирали споразумението. Поради това а, се, ние вярваме, че то ще влезе в сила скоро след одобрението от страна на парламента, веднъж след като се вземе решение от страна на съвета. Отново искаме да повторим, че това споразумение не е споразумение за обратно приемане. Не, в него се включва една клауза, която дава възможност на страните да постигнат споразумение за обратно приемане на граждани в близко бъдеще. Наистина това споразумение с Индонезия е първото с страна от Юго-Источна Азия, което включва клауза за обратно приемане на граждани. Ние смятаме, че това споразумение е от особена важност. Очакваме то да влезе в сила и според нас това дава много повече възможност за сътрудничество с Индонезия и ще изведе нашите двустранни взаимоотношения на едно по-високо ниво. Благодаря. Господин Колман? Да, съвсем накратко да допълня. Искам да благодаря на докладчицата за това, че не доклад е насочен към бъдещето. Има поглед към бъдещето. Има препоръки в този доклад за едно по-широко споразумение за обратно приемане. Както каза колегата ми, към момента имаме само една клауза с, с ограничено приложение по отношение на обратното приемане. Искаме да има процедури. Всъщност това включва процедури, крайни срокове и обратно приемане на граждани на трети страни. В момента сме се фокусирали върху тази конкретна разпоредба, която в случай засяга основно гражданите на Индонезия. Ще имаме предвид предложението на докладчицата за бъдеще да разгледаме възможността за едно пълноправно споразумение за обратно приемане. В момента нямаме конкретни планове в графика на комисията, кога точно да го направим. Причината за това е, че имаме много малко незаконни емигранти от Индонезия, които стигат до Европейския съюз. Що се отнася до ролята на Индонезия като транзитна държава, нямаме точни цифри но знаем, че наистина много незаконни емигранти, които минават през Индонезия, не отиват към Европейския съюз, а по-скоро остават в региона и се насочват към Австралия. Така че за момента нямаме конкретни планове. Разбира се, миграционните потоци могат да се променят и що се отнася до проблемите, свързани с обратното приемане на граждан страна на Индонезия за Европейския съюз, те са много ограничени. Благодаря, казва председателката. Има ли някой от гръцкото председателство, който би искал да направи коментар? Нямам име на представителя. Не. Добре. Господин Бронсън. Единственият член, който иска да се... депутат, който иска да се изкаже. Нямаме много време. Съвсем кратък въпрос. Мога да обясня... А, мога да разбера ролята свързана с обратното приемане на граждани от трети страни, но се озадачавам защо това е необходимо за техните собствени граждани? Има ли някои страни в света, които отказват да приемат обратно свои собствени граждани? Okay. Shall I just go back to the rapporteur? И така, госпожо Гомес, искате ли да отговорите на този въпрос? И за вашите заключителни бележки, ако може. Мисля, че въпросът е, че националността на съответните хора трябва да бъде призната и това, което засяга много от хората е, те използват Индонезия за транзитна държава. Тяхната миграционна цел на Европейския съюз, а е Австралия и наистина много от тях са без ясна националност или националността им следва да бъде определен, тъй като няма документи. Искате ли да кажете още нещо, казва председателката като заключение? Не, казва госпожа Гомес. Само искам да подчертая, че наистина това изисква едно пълноправно споразумение, което да бъде договорено. Но е много важно, че за пръв път в едно споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество имаме такава клауза в такова споразумение, което включва страна от Южноазиатския регион. И мисля, че поради тази причина парламента не трябва да се колебае да даде своето съгласие за нещо, което отваря възможността за едно пълноправно споразумение, свързано с обратното приемане на граждани. Може и да няма нужда в момента от такова споразумение, но Преживяла съм моменти, в които е имало хуманитарни кризи в Азия, които са имали своето въздействие не само върху Азия, но и върху Европейския съюз. Така че това е важно. Така и така Индонезия е съгласна. Ние също би трябвало да дадем своето съгласие. Благодаря. 30 януари е крайния срок за е, внасяне на изменения, само процедурни изменения. На 12 или 13 феврали ще се гласува. С това приключваме тази точка от дневния ред. Виждам, че за следващата точка, която трябва да започне в 11 часа, един от докладите е тук, а другия го няма. Поради тази причина ще предложа да направим почивка до 11 часа. Добре, нека се видим отново в 11 часа. Уважаеми колеги, моля всички да вземат местата си, за да подновим работа. Ако искате да разговаряте, моля да го направите извън залата. Следващата и последна точка за днес е общ дебат относно пакета интелигентни граници. Имаме три отделни доклада. Програма за регистрирани пътници. Докладчик тук е господин Енчо. Система за влизане и излизане. Докладчик е госпожа Зомер. И двамата колеги работят заедно по изменението на регламент 562 от 2006 година във връзка с използването на системата за влизане и излизане и програмата за регистрирани пътници. На 17 септември за последен път говорихме по пакета за интелигентни граници. Тогава докладчиците представих свой работен документ. Сега ще имаме размяна на мнения. Ще дам думата на докладчиците. Кой искате да е първи? Господин Ненчо, вие сте първи. Добре, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Изминаха 5 месеца от първото обсъждане в нашата комисия по този пакет за интелигентни граници. Те бяха посветени на различни срещи с технически характер и две посещения на място. Летище Схипол в Амстердам и финландско-руската граница. Двете посещения бяха особено ползотворни за нашата работа. Срещите също бяха особено полезни. Очертаха се много различни теми и аспекти, за които трябва да има допълнително пояснение. Аз смятам, че съразмерността и ползите, както и техническата реализуемост на тези предложения в рамките на пакета на интелигентните граници не са били демонстрирани. Ето защо ние приемаме препоръката на комисията да се направи проучване, според което да се оцени до каква степен двете предложения са осъществими на практика, доколко са рентабилни от финансова гледна точка и доколко са полезни. Мисля си, че това ще стане обаче само ако всички законодателни органи се договорят за приложното поле на, на самото проучване и за техническото задание. Ние смятаме, че членовете на парламента е съзаконодател и не трябва да е само наблюдател. Парламента трябва на пълно да участва в всички стъпки по приемането на тези е, мерки. Тук можем да имаме сериозни последици за гражданите и ето защо всички законодателни страни в Европейския съюз трябва да участват на равна нога. Освен това, комисията реши да създаде специален семинар относно приложното поле и осъществимостта на проекта. Това трябва да бъде на 7 февруари и всъщност това е последния ден на следващата сесия в Страсбург и съответно повечето хора от парламента няма да могат да присъстват. По отношение на приложното поле и осъществимостта, трябва да кажем, че ние сме със законодател и нашата позиция трябва да се очита в пълна степен. Целите на проектите трябва да очитат някои основни аспекти на, на предложенията. На първо място въздействието на двете предложения върху времето за преминаване на границите. Тук трябва да се направи нова оценка, като се отчитат различните опции. Проучването на осъществимостта трябва да, учи, оцени капацитета на държавите членки да въведат тези системи, когато става въпрос за техните граници. Освен това, трябва да се види до каква степен може да има разполагане на тези системи на всички видове граници – като се отчита естествено и времето за преминаването на морските, сухопътните и въздушните граници. Проучването на осъществеността би трябвало да прецени дали системата за влизане и излизане може да бъде разгърната и в съответствие с европейското законодателство. Трябва да има и анализ на ползите и разходите. Оценката за двата проекта представлява една средна стойност и има 25% марш за, за промяна. Това е неприемливо. Нека да не забравяме, че имаме намалени средства по многогодишната финансова рамка и фонда за вътрешна сигурност. В заключение, проучването на осъществимостта трябва да оцени въздействието на използването на биометрични данни. Надявам се, че комисията ще откликне на нашето искане парламента да участва в пълна степен в процеса и се надявам комисията да предприеме конкретни стъпки в тази връзка. Благодаря. Благодаря, госпожа Сомер. Благодаря госпожо председател. Искам да благодаря и на господин Енчо, с когото работим в дух на отлично сътрудничество. Изключително полезна е нашата съвместна работа, тъй като работата по досието никак не е лека. Много неща се случиха от последното разискване. Не сме стояли с кръстени ръце. Ето защо имаме много какво да разкажем. Ако си спомняте, 90% от присъстващите членове на комисията не приеха документите по пакета интелигентни граници. И ето защо ние трябваше да спреме и да се позамислим. Много се радвам, че тук има представител на комисията. Има ли някой от съвета? Има. Чудесно. Значи ще чуем мнението на всички. Пакета за интелигентните граници е много технически по своя характер и е много важно да разсъждаваме рационално и да премислим внимателно какви ще бъдат техническите аспекти на реализацията му. И това направихме точно ние с господин Енчо. През октомври разгледахме електронните врати, разположени на летище с Хипол в Амстердам. Там има една програма за регистрация на пътници. С интерес разгледахме какви трудности възникват, когато има автоматичен граничен контрол. През декември отидохме в Финландия на финско-руската граница. Защото в крайна сметка не става въпрос само за въздушни граници на сухопътните граници предизвикателствата са още по-големи. Финско-руската граница се преминава от е, стотици, даже хиляди хора всеки ден. Това не е на затворена граница, както е била в миналото. Огромен брой хора, както вече казах, преминават тази граница и ето защо там трябва да има по-ефикасен граничен контрол. Взехме предвид спецификите на тази система за влизане и излизане. Работим с всички колеги. Искам да благодаря най-сърдечно на финландските колеги, които организираха това пътуване. Посетихме много места, зададохме много въпроси и получихме и много отговори. Това, което не ни беше казано на място, го получихме по-късно като отговор. Ето защо трябва да благодаря за тази подкрепа за нашата работа. Преди да отидем в Финландия, комисията предложи да се направи такова проучване. на осъществимостта и ние се радваме, че комисията подема такава инициатива. Както каза господин Енчо, това проучване трябва да се превърне в пилотен проект в редица държави членки. Много въпроси обаче още не са получили своя отговор, особено когато става въпрос за разполагането на тези системи. Опитваме се да видим дали е възможно да постигнем целите си по малко по-различен начин. Задаваме си въпроса дали има нужда от нова система, изцяло нова? Има ли нужда от събиране на нови данни? Всички тези въпроси трябва да намерят своя отговор в поручването. Надявам се, че ще ни разглеждат като равнопоставен партньор в хода на приемането на това законодателство. 7 февруари е датата, на която ще заседават съвета и комисията. Много е жалко това, защото ние ще бъдем в Страсбург. Комисията каза, че не е имало никаква друга възможност. Така или иначе, искаме да благодарим на комисията за това, че ще имаме възможност да се срещнем с тях преди 7 февруари и да е, кажем на комисията какво смятаме по този въпрос. Проучването няма да има за цел да решава за или против пакета интелигентни граници. Не, искаме да има просто основания Искаме да разберем дали има смисъл да се създава такава система. Искаме да се опитваме да разсеем някои съмнения и тревоги в тази връзка. Ако не успеем да го направим, целият пакет интелигентни граници ще се превърне в провал. А това не го искаме. Имаме нужда от интелигентна система, система за управление на границите. Финландските представители го казаха. Системата на поставяне на печати в паспортите датира от миналия век и отнема много време. Ето защо имаме нужда от автоматизирана система и би следвало да обработваме преминаващите границите много бързо, защото броя на преминаващите нараства толкова бързо, че събитията ще ни изпреварят. Ето защо трябва да видим как трябва да се разгърне тази автоматична система за управление на границите. Много хора питат какви данни трябва да се събират. Пръстови отпечатъци, сканиране на, на ириса. Видяхме нови планове на летище с Хипол, които надхвърлят и най-смелите ни представи. И така стигаме до въпроса на статуквото ли да заложим или да бъдем проактивни. Да мислим за бъдещето, защото Иначе имаме риска да създадем едно законодателство, което в деня на своето приемане вече ще бъде остаряло. Така че мисля, че би трябвало да се запознаем с техническото развитие и да не изоставаме от него. Имаме 13 държави членки на Шенген, които имат собствени системи за влизане и излизане. За тях е важно да се свържат една с друга. В Финландия разбрахме, че онова, което правим е полезно, само че е, в Финландия никой не знае какво става с тези хора, когато напуснат Финландия. Така че има нужда от система, която да следи къде отиват всички тези граждани на трети страни и какво правят, докато не напуснат територията на Европейския съюз. Отново казвам, 13 държави членки на Шенген имат система за влизане и излизане. Тя се основава на различни нива на сигурност. Въпросът е, ще могат ли тези държави членки да приемат обща система? Системите в момента не са оперативно съвместими и възниква въпроса, могат ли те да станат оперативно съвместими. Спомням си един въпрос, който задавахме преди 4 години, когато обсъждахме пътните такси. Бяхме вече създали различни системи и оперативната съвместимост между тях се превърна в една непосилна задача. И това всъщност е идеята на проучването за интелигентните граници, за което говорим да види до каква степен може да имаме оперативна съвместимост. През последните няколко месеца се убедих, че имаме нужда от система за влизане и излизане. Тази практика на поставянето на печати в паспортите, която датира от каменната ера, трябва да остане в миналото и след като проучването бъде завършено и имаме пилотни проекти, би следвало да се гарантира, че в крайна сметка ще разполагаме с продукт, който да е последен писък на техническото развитие. Разходите ще бъдат изключително важни, защото знаем какво е положението с държавния бюджет в държавите членки, защитата на данните породи страшно много коментари сред докладчиците в сянка. проблеми създаде идеята за събиране на нови биометрични данни. Комисията може да очаква един цял списък с предложения и искания от наша страна. Ние сме готови да обсъдим този списък на срещата ни с комисията преди 7 февруари. Искам да приканя сега представителя на комисията и на съвета да коментират съвсем накратко. А що се отнася до датата за среща, би трябвало да изпрати секретарята на комисията нашия календар той естествено е много таен. Никой не знае кога заседаваме и се срещаме. Нека нещо подобно да не се случва за бъдеще. Господин Пол от името на комисията. Да, благодаря ви. Първо бих искал да се представя. Съм Франк Пол, началник отдел трансевропейски системи и взаимоотношения с ЕЛИСА. Също така съм ръководител на целевата група за регулиране на нелегалната работна сила. Също така съм работил, продължавам да работя по систем 6.2, така че доста добре съм запознат с тази сложна и много аспектна тема с уважение и смирение. Се отнасям към огромния обем работа, който ни предстои имахме болезнен опит с разработването на определени системи и се надявам, че грешките ще бъдат отчетени. Комисията високо оценява вниманието и приоритетното значение, придавано от парламента на този пакет. Искам да ви уверя, че сме съгласни с всичко казано от докладчиците Нашата цел е да отчетем в максимална степен предложенията към това проучване и без да се намесваме в институционалните правомощия на комисията, ние искаме да отчетем позициите и на двата с законодатели. Трябва да го направим напълно, в пълна степен, ако искаме да постигнем напредък защото сме абсолютно убедени и за причините говореше госпожа Зомер, ние сме също убедени, че е необходимо това да направим, защото в противен случай няма да можем да отговаряме на промените в бъдеще, що се отнася до управлението на границите. Да, наистина, беше много неподходящо да се използва думата наблюдател. Моля да ме извините. Това не трябваше да се случи. Изцяло отчитам казаното от вас, госпожо председател, за избора на дата. 7 февруари не беше подходяща дата. Искам да ви уверя, че това няма да се повтори. При все това, искам да кажа, че ние предложихме да срещаме с докладчиците колкото е необходимо преди заседание, за да разберем вашето становище, но разбрахме, че ще присъстват и сътрудниците ви. Според мен това заседание, тази среща е по-скоро техническа. Няма да става дума за политически решения. Това ще бъде направено на по-късен етап с пълно отчитане на ролите на институциите. Така че ще има други моменти и възможности, когато ще имате възможност да обсъждате с нас съдържанието на изследването и се надяваме, когато ще стане по-ясен обхвата на изследването, ще можем да работим пълноценно и с двамата с законодатели. Вие ни помолихте да бъдем кратки, затова спирам за сега, що се отнася до съдържанието. Абсолютно сме съгласни с докладчиците. Този въпрос е важен. Искам да подчертая два аспекта. Да, разходите трябва да отчетем различните условия и от гледна точка на бюджетните условия и от други финансови аспекти. Всеки месец, освен това, се случват промени в държавите членки, нови автоматизирани врати се изграждат, нещо, което е резултат от натиска по границите на държавите членки. И искам да кажа, че разбира се добре всичко, което вече е направено, е добре да се използва повторно и максимално, за да можем да бъдем ефективни. Благодаря ви, господин Пол. Не съм убедена дали трябва да ви поздравя с назначаването ви на, на тази длъжност, се стои скоро, или трябва да ви пожелая много сили. Господин Катакатидис от името на председателството. Да, благодаря ви, госпожо председател. Добър ден на всички. Както вече беше направен, дали мога да ви помоля да говоря народния си език? Ще направя един общ преглед на дейността, която в момента се извършва в съвета. Съвсем накратко. Както знаете, тези проектодокументи бяха одобрени от комисията през март миналата година и в момента те се проучват от съответните работни групи в съвета. Много задълбочено. Съветът вече е в контакт с Европейския парламент. От началото на нашето председателство вече проведохме две заседания. И нашите обсъждания се съсредоточават в търсене на най-подходящия, най-правилен подход, за да можем да постигнем напредък в работата по тези законодателни предложения. Председателството от подготви собствен план за изработване на подход възоснова на предложението на комисията, с което всички сте добре запознати. Председателството също така отчете предложенията на държавите членки. Стремим се да се проведе обсъждане, което да доведе до политическо одобрение на нивото на постоянните представители. По този начин бих искал да ви запозная с това, как върви работата в съвета така и ние сме абсолютно съгласни с всичко казано до сега. Никой не би отричал ролята на Европейския парламент като съзаконодател. Мисля си, че имаме обща цел – всички се придвижваме в една и съща посока, за да постигнем една единна цел и това е гаранция за успеха. Председателят, благодаря ви. Има трима, четирима желащи да се изкажат, включително и аз. Виждам, че има и други колеги. Добре, имаме четирима оратори и с това приключвам списка на изказващите се. Благодаря ви, госпожо председател. Исках да отбележа един-два аспекта. Като цяло подкрепям тази важна инициатива, но искам да съм сигурен и чух от госпожа Сомер за посещенията и всичко, бих искал в максимална степен да използваме опита на други хора, които работят по темата на интелигентните граници – и разбира се, преди всичко имам предвид границите на САЩ и Канада, където вече са установени редица инсталации и съоръжения, подобни на описваните тук. Смятам, че като цяло този подход, за който говоря, е успешен, но има разбираема загриженост за технологиите и използването им по-настоящем. Стои въпросът до каква степен сривовите, сривовете в новите технологии и ние знаем, че и в нашите институции, и в нашите страни са се случвали катастрофални провали на системите, които са водили освен това до огромни разходи, единствения печеливш са били фирмите за разработване на софтуер. Просто искам да не тръгнем по някакъв смехотворен път, при който ще се харчат безумни пари, ще се правят огромни, ще се полагат огромни усилия, а ние ще го правим, за да се откажем от хартията, докато хартийните документи се доказаха като защитени дори от човешката глупост, за разлика от компютърните системи, които никой човек, колко да е интелигентен или високопоставен, не може да поправи. Това, което искам да кажа, са две неща. Как наистина да осигурим наистина внимателно проучване опита на другите. И второ, дали наистина ще гарантираме нашата бдителност, що се отнася до използването на технологиите, така че в крайна сметка да не изглеждаме глупаци, нещо, което преди ни се е случвало. Благодаря ви, господин Кърхов. Много ми допада вашия анализ, госпожо Келър. Благодаря ви. Беше много интересно да чуят съвети от комисията, колко е важно Европейския парламент. В максимална степен ще бъдат отчетени позиции на парламента. Бих искал да ви напомня, че ние като Европейски парламент и тази парламентарна комисия се съгласихме с забавянето на този законодателен процес само при условието и като изхождам от предположението, че вие ще проведе това изследване – при което вие ще отчетете нашата позиция, наравно с позицията на съвета. Иначе ние бих могли да започнем с законодателния процес и вие знаете до какво това ще доведе. Ако искате по-благоприятна позиция от Европейския парламент, по-добре е да отчетете нашата позиция. Това беше казал и господин Боратински. Вие казахте, че Нищо, че бяхме наречени наблюдатели, но така или иначе ние ще бъдем равнопоставени партньори. Комисията проведе изследване в тясно сътрудничество с съвета на Европейския парламент. Ние чуваме, но само чуваме, затова, че се провеждат многобройни срещи между съвета и комисията. Господин Боратински също така каза, че около 17 януари комисията ще предаде документ с предлагане обхват на изследването и че и държави членки Европейския парламент ще получи този документ. За разлика от държавите членки Европейския парламент никога не е получал този документ. Надявам се, че ще ме поправите колко се може по-скоро. Също така комисът ни покани на първото заседание, посветено на обсъждането на обхвата на изследването. За мен това не е чак толкова технически въпрос. Става дума за определяне на обхвата на изследването, нещо, което е отрешаващо значение за това, как ще изглежда системата в крайна сметка на това заседание, което не беше техническо, а беше посветено на посветено на приложното поле на изследването и то беше насрочено в петък след Страсбург, което ние със сигурност не можехме да присъствате. На Надявам се също така, че не сте пропуснали умишлен докладчика Сенко от зелените, но искам да ви помоля да отчетете факта на нашето съществуване. Сега трябва да погледна какво беше следващото, което искам да кажа. Ние вече ви изпратихте списъка с нашите искания, неща, които са отрешаващо значение за парламента. Например, предложението за оценка на въздействието от гледна точка на основните права. Тоест, ние не искаме да се постигне само едно единствено решение, но широк спектър от решения, включително нетехнологични решения. Всички тези варианти трябва да бъдат проучени и аз бих искал да ви предоставя подробности за това как следва да се отчитат тези искания, които бяха заявени. Мисля се, че ние като парламент и парламентарна комисия смятаме, че изключително е важно да се придържаме към нашата линия и да не отстъпваме от нея дори с милиметър. Много се радвам на писмото от комисията. Извинете, до комисията, но ако комисията не отговори на това писмо, мисля, че бихме могли да повишим нивото на обсъждането в рамките на парламента и да отнесем този въпрос до координаторите, ако комисията не отговаря адекватно на нашите искания. Аз също искам да ви поздравя с назначаването ви. Разбирам, че е много сложно човек да се ориентира по време на първите дни, когато се намира на нова позиция но се надявам, че ще отговорите на нашите искания. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Коелю. So Благодаря много, госпожо председател. Приветствам проучването. Струва ми се, че ни трябва. Съгласна съм с колегата, че има липса на информация. Надявам се, че това проучване ще, помоли, ще помогне на парламента да вземе решения. Приесваме това, което каза господин Франк Пол. Европейската комисия ще вземе предвид уроците учени от миналото и ми се струва, че ще бъде много полезно по работата по това досие. Споделям скептичния подход, който беше представен от господин Инсю. Аз имам повече съмнение, отколкото съм убеден в необходимостта от тази система. Съгласна ми с госпожа Самър, която тя каза, че това проучване не е проучване, което да ни каже ясно да или не на нас от парламента, а трябва да ни представи всички проблеми, пред които сме изправени. По мое мнение, има четири неща, на които трябва да получим отговор от проучването. Първо, какво получаваме? По мое мнение, от самото начало не е ясно какво точно ще получим с този пакет за интелигентни граници. Необходимо ни е, за да разберем каква е истинската стойност на системата. Второ, това са разходите. И когато говоря за разходи, говоря за реални разходи. Знаем първите цифри. Моето мнение е, че те са огромни, но като се вземе предвид опита ни с SIAS 2, ние винаги знаем, че първоначалните цифри не са тези, до които стигаме накрая. Така че, надявам се, че това проучване ще даде информация не само за предполагаемите разходи в началото, но ни ще ни каже какъв би бил реалния риск и какви ще бъдат реалните разходи за проекта. Третия въпрос е свързан с защита на данните. Много хора говореха по това, госпожа Самър също. Новата технология отваря врати, но създава и рискове. Съдържанието за защита на данни в това досие не е нещо, което можем да счетем за второстепенен въпрос. Това е първостепенен въпрос и той трябва да бъде разгледан много сериозно. И накрая взаимоотношенията между европейските структури и държавите членки. Кое ще остане на европейско ниво? Става въпрос за европейската заповед за търсене, какво ще остане в областта на сътрудничеството. Това са моите въпроси искам от проучването да стане ясно кое е добро, кое не е добро, кое е сигурно, кое представлява риск, за да можем да го използваме като храна за размисъл. По отношение на едно досие, по което имаме много съмнения, наистина в този случай всяка една информация би ни била полезна. Благодаря, казва председателката. Тогава аз съм последната, която ще се изкажа съобразно моя списък с желащи да взема думата. Първо, искам да благодаря на докладчиците за начина по който работиха. Наистина, проучването ще ни предостави повече информация, защото за мен е наистина сериозно стои въпроса да или не, но ако решим да тръгнем по този път, е най-добре да сме добре подготвени. Имам няколко въпроса към комисията. Много съм съгласна или по-точно споделям съмнението на господин Кърков. Аз все още, казвал съм ви, очаквам да видя първия мега IT проект, който е успешен и е останал в рамките на зададения бюджет. Ако някой от вас може да ми даде такъв пример, ще се радвам, но аз поне не съм видяла такъв. Трябва да се научим не само от миналото, но и от а, другите. Знаем, че има няколко подобни системи, които съществуват. Имаме електронните граници, без споменат примера с канадските граници. И доколкото аз знам, нито една от тези системи не работи на 100%. Особено тази в САЩ непрекъснато се сблъсква с затруднения. Така че искам да знам какво смятат от комисията. Защо смятат, че, те, че, ние може да се справим по-добре? Вижте, ние не можем да защитим дори парламента си от атаката на един хакер, който е оборудван само единствено с лаптоп. Вие ще зададете критериите за проучването, но трябва да имаме такова сравнение и обосновка защо Именно ние ще успеем да избегнем всички проблеми, които нашите колеги от Америка не са успели да избегнат. Първо за пилотните проекти. Не ми е много ясно какво точно се има предвид под пилотни проекти. Има един пилотен проект, който въобще не ми харесва, който в момента се а, прави в определени държави членки с европейски пари и а, въобще не смятам, че той е удачен. Не смятам, че е добре да се прави с европейски пари и ако на него ще разчитаме, не съм съгласна. Мисля, че господин Пол каза, че има натиск на границите и това е причината страните да искат това. Но може да има и други причини, може да има и други фактори. Когато си говорим за изразходване на толкова много пари, това, което бих искала аз да получа от комисията, и това е официално искане, искам да видя един общ преглед, кой ще получи ползите, кои сектори могат да предоставят услугите, инфраструктурата и всичко останало с кои компании говори комисията, защото при вас има регистрирани лобисти. И освен това искам да знам не само какви са финансовите интереси, за които говорим, кой стои зад цялата работа, но в много случаи това е отбранителния сектор, свързан с САЩ, който предоставя тези системи. Така че искам да имам абсолютна гаранция, че който ще изгради тази система, не компания, която не е извън юрисдикциите на страна извън Европейския съюз и не е свързан с САЩ. Така че официално задавам въпрос към комисията. Ако сега не може да отговорите, мога и писменно да ви изпратя своя въпрос. Искам общ преглед за компаниите, на компаниите, с които обсъждате този проект, защо го искам? Няма 10 000 такива компании, има само няколко компании, които могат да изградят толкова голяма система. Искам да знам с кого говорите, какво говорите и искам да видя какви са финансовите интереси и искам да видя къде е седалището от правна гледна точка на тези компании. А ако господин докладчик е съгласен, първо искам комисията да отговори на въпросите ми, след това ще ви дам думата. Господин Пол, благодаря. Първо, в отговор на това, което каза господин Кърков, да, ние сме напълно наясно от за това, че има други такива съществуващи системи в света и че те, подобни, че те правят подобни неща на системата, която ние предлагаме направена препратка към системата, която се намира на границата между САЩ и Канада. Бил съм на други граници, които имат подобни системи, но очевидно много е трудно да се сравни ситуацията на щатско-канадската граница с нашите граници. Защото когато се излиза от Канада, се влиза в а, САЩ. Единственото нещо, което трябва да направят тези страни е да обменят данни по силата на споразумението за параметри на сигурността, което изключиха миналата година. Разбирате, че може би не би била добра идея нещо подобно в нашия контекст. Не виждам смисъл ние да обс... обменяме данни за влизане и излизане със страна като Беларус, но и мисля, че всички можем да се съгласим за това. Не можем да направим сравнение на ситуация, но това, което определено искаме да направим, и поради тази причина внимателно разгледахме системите, е да видим кои са техните решения, кои решения можем да използваме, какви грешки са били допуснати, защото тях определено искаме да избегнем. Един общ коментар за всички големи IT проекти, как всичките завършват а, трагично и надвишават бюджета си. Ще ви дам един пример Юротек, който беше постигнат на време и в рамките на бюджета. Системата VS не успя да спази графика си, защото имаше проблем в една държава членка, но определено успя да спази лимита на бюджета си. Има още системи, в които разбира се 6-2, в които нито, като 6-2, в които нито бюджета, нито времевия срок беше спазен но пък това не беше, което искахме от самото начало. Така че тези въпроси трябва да бъдат разгледани много внимателно. И наистина е много трудно едни сложни системи да бъдат доставени на време в рамките на бюджета. Казах и по-рано, имаше много болезани урока, които научихме, ще ги използваме, за да можем да гарантираме, че тази инициатива е успешна. Господин Къркоп каза, че не трябва да се правят грешки. За съжаление, няма как да се избегне съществуването на грешки в една такава система, но поне няма да са същите, като тези, които са допускани в миналото. По отношение на забележките на госпожа Кела, ние отговаряме на писмата, които ни се изпращат, макар и малко по-късно. Миналата седмица се върнах на работа, дадох инструкции да се изпратят писма и към докладчиците, и към докладчите в сянка. Ако не са спазни моите инструкции, днес ще проверя какво се е случило и ще ги изпратят. съжалявам за датата 7 феврари. Опитах се да променя датата, но поради логистични ограничения, нямаше как тази среща да се проведе в едни разумни срокове. Но това е просто началото на процеса за събиране на изискванията. Това ще е по своята същност една техническа среща. Ще има технически експерти от държавите членки. Ще говорим за практическите гледни точки, неща като обработка на биометрични данни и като цяло ще се опитаме да съберем фактите за това какво до момента се случва в държавите членки. Това е една отворена среща, така че всички вие сте поканени, ако имате желание да подпомогнете нашата работа. Знам, че вие лично може би няма да може да присъствате, но някои от вашите асистенти могат да бъдат там. За в бъдеще подобни срещи няма да бъдат организирани а, без да се съобразим с ограниченията на всички са законодатели. По отношение на забележките на господин Коелю. Да, наистина, един от а, уроците, които научихме, беше от 6-2, за който вие говорихте. Там не започнахме, като знаехме какво ще получим. И именно това е нашето намерение този път. Първо ще направим проучване. В него ще определим обхвата приложното поле на този проект и след това ще работим. Ето защо аз не мога да ви кажа как точно ще изглежда днес този пилотен проект, защото все още се намираме в момент, в който определяме обхвата. След като имаме вече резултатите от проучването, ще знаем точно как ще работи пилотния проект. Но определено не е моето намерение да изградя един прототип. Не. Идеята е просто да изпитаме определени предположения, неща като биометрични данни, време за обработка, много други практични въпроси. Наистина всички тези неща е възможно да се изпитат в практическа среда. След като видим резултатите от проучването, ще отидем до определени държави членки, ще видим какво има там и вече в тази среда ще се опитаме да вместим това, което искаме да изпитаме и ще видим какви са резултатите. Това е така нареченото доказване на концепцията. В по-нататъчни дискусии ще ви уверя отново, че това, което разписваме в момента, ще работи на практика. Тоест, ще ви дам една гаранция, че не тръгваме на едно финансово приключение, без да знаем какви ще бъдат крайните разходи, защото все още не, защото, например, не знаем дали концепциите, които искаме да осъществим, работят на практика и ще трябва да бъдат променени в фазата на изпълнението. По отношение на вашите въпроси, гарантирам ви, не съм говорил с нито едно предприятие, нито с една компания за пакета интелигентни граници. Да, имаше една компания, която ни помагаше. И това беше преди доста години с оценката на въздействието, но това е съвсем нормално. Тази компания беше Ulysses. Те се занимават с разработка на IT решения. Давам ви гаранции, че за в бъдеще няма а, да работим с компании, които са свързани с САЩ. Ще използваме всички необходими правила, свързани с обществените поръчки. Това са нашите правни задължения. И така, отново, това е ясният ми отговор на вашия въпрос. Струва ми се, че говорих по всичко, което беше повдигнато. Има някои неща свързани с защита на данни и човешките права. Доколкото аз разбирам, това вече до голяма степен е покрито от оценката на въздействието. Ако обаче трябва да бъдат направени определени промени, защото това, което е включено в оценката на въздействието, вече не е валидно, тъй като има сериозни промени в законодателството или ако има такива промени, отново ще разгледаме нещата. Благодаря ви. Благодаря. Надявам се, че се съобразяваме не само с СТО, когато избираме оператора, но и с разпоредбите свързани с защитата на данните. Така стигаме до докладчиците госпожа Сомер. Караме сега в обратния ред. Благодаря. Няма много за добавяне тук. Много се радвам, че комисията е готова да работи с нас. Не искаме да се повтаря случката с 7 февруари. Да се надяваме, че парламентът ще бъде счетен за равнопоставен партньор, защото ние сме два законодателни органа в Европейския съюз. Комисията си отбеляза Нашето искане и съвета не е особено доволен, когато го превърнат в един наблюдател в рамките на процедурата на съвместно взимане на решение. Искам да благодаря на всички колеги. Ще се опитаме да договорим една дата преди 7 февруари. Нека да подчертая още веднъж доброто сътрудничество с господин Енчо, но тук трябва да се споменат и другите докладчици от всички политически групи, защото най-важното е да имаме прозрачност. Тъй като всички имат различни искания и притеснения. Що се отнася до казаното от господин Кърхолп и искането да погледнем практиките извън Европа, в частност границата между САЩ и Канада, представителя на комисията е много прав тук, защото не можем да сравняваме положението между САЩ и Канада с е, това в Европа. Ние обаче с господин Енчо ще се подготвим максимално добре. Не знам дали съм готова да отида в САЩ, но можем да разгледаме някоя друга граница в рамките на Европейския съюз преди изборите. Благодаря. Господин Енчо, благодаря. Трябва да ви кажа, че вече съм посещавал границата между САЩ и Канада, тъй като съм член на делегацията на Европейския парламент за отношение с Канада и имах възможност да посетя тази граница. Нямам кой знае какво да добавя. Пояснихме повечето въпроси. Основното тук е комисията да приеме нашето искане да сме равнопоставен с законодател, а не наблюдател. И съм напълно съгласен с казаното от председателката. Комисията трябва да ни даде категоричен отговор на това искане. В същото време искам да благодаря на госпожа Зомер Тя разбира, че основната цел е да се създаде нещо полезно. Тук. Остава ми само да благодаря на останалите колеги за изказаното мнение. За мен поне е ясно, че бъдещето на този проект е обвито в мъгла. Тоест, може да го наречем неясни граници, казва председателката. Колеги, така стигаме до края на заседанието. Следващото заседание на 13 януари е, в 9 часа сутринта. След това ще има и следобедно заседание. След това на 3 февруари ще има заседание в Страсбург от 7 до 9. Господин Бронс иска думата. Само за 30 секунди. Ако не се лъжа, а ако е така, нека да се извиня, заседанието на 30 януари не беше предвидено първоначално. Ако това е било така, искам да кажа, че не е уместно да имаме заседания, които предварително не са били обявени. Това е рецепта за слабо посещение. Втората рецепта за слаба посещаемост е да има заседания които са само половин ден. За мен е неприемливо да давам 800 паунда, например, за да идвам на заседание, което ще продължи само 3 часа. Естествено, това не означава, че няма да присъствам. Аз ще бъда тук. Господин Бронс, ще се объркаме без вас, госпожа Сомер. Нека и аз да изкажа своите притеснения. Все повече и повече правим заседание в Страсбург. Това се превръща в нещо като навик за нашата комисия но това не трябва да е практиката. Според мен не би трябвало да има никакви заседания на комисията в Страсбург. Трябва да има такива само при изключителни обстоятелства. А сега това се превръща в практика. Искам да протестирам и се надявам, че ще промените тази практика. Председателката. Аз също смятам, че би следвало да се подобри малко графика на работа на комисията Либе, защото от една страна добавяме нови заседания към дневен ред, който е твърде натоварен и полудяваме от заседания. От друга страна, заседанията, които имаме, не се използват по максимално ефективен начин. Вижте колко хора има в залата сега. И вчера имаше малко хора. Просто се обърквам, постоянно получавам дания, които се добавят, отменят, съкръщават. Тази сутрин ние бяхме тук в 9, заседанието се оказва, че ще започне в 9.45. Сигурно това е било упоменато в един от 35-те мейла, които сме получили, но ние сме много заети хора. Така че се обръщам към секретарята на комисията. Моля ви, е, дайте ни възможност да си вършим работата както трябва. Напълно подкрепям колегите, които се изказаха. И така наистина приключваме заседанието. Благодаря на преводачите. Ще се видим следващата седмица.